Ja, darf ich? Genau. Es wäre ganz wichtig, dass wir jetzt gleich anfangen könnten. It would be important to... Наистина трябва да започнем сега. Много е важно веднага да дам думата на господин директор Кун от Европейската инвестиционна банка. Представени са една френска институция, както и Федералната асоциация на публичните банкови институции и Европейският инвестиционен фонд. Имаме половин час и четирима гости. Искам да поздравя председателя на Комисията по бюджет. Веднага преминаваме към БПИ. Je vous en prie, Madame la Présidente. Заповядайте, госпожо председател. Господин Кун, готов ли сте? Знаете, че имате само 5 минути, а имате изложение с 300 слайда. Може би няма да ви стигнат тези 5 минути. Um, Благодаря, имам удоволствието да представя БПИ Имаме слайдове, не знам дали те могат да бъдат представени на екран. Не. Es wäre jetzt wichtig, dass Sie nicht im Urschleim anfangen. Wir wissen, wer die BEI ist, wir wissen, wo Sie herkommen, wo Sie hinwollen. Das Спестете си уводното изложение. Знаем всичко за Европейската инвестиционна банка, знаем кой сте, така че направо по същество. Number... Благодаря ви. Отиваме директно на слайд номер 4 в такъв случай, където виждате няколко върни думи не за Европейската инвестиционна банка, а за бюджетните гаранции и някои други правомощия, които имаме от Европейския съюз. ЕИБ е, прилага най-голямата част от европейския бюджет. По-настоящем ние изпълняваме 35 различни задачи, на стойност 40 милиарда евро. упражняваме пряко управление, като целта ни е максимален резултат за минимална цена за европейския дънакоплатец. Важно е да се разбере, че всяка промяна в законодателството може да се отрази сериозно на прилагането, имайки предвид големите правомощия, които имаме. За това внимателно следим всички предлагани промени. Следващия слайд, моля. Така че, както виждате, ние се смятаме за естествения партньор за прилагането на европейските бюджетни гаранции. Защо? Защото ние сме организация, която е създадена чрез договора. Ние Участваме във всички цели, на всички политики и изпълняваме съответния контрол по смисъла на мандата, който ни е даден от Европейския договор. Ние сме единствената организация в света, която едно към едно следва всички стандарти и цели на Европейския съюз. Разбира се, има и пълна отчетност на бюджета, няма друга такава организация. Затова гледаме на себе си като на естествен партньор на Европейския съюз. Ние сме е, едно уник една уникална организация, която прилага естествените стандарти, но ние сме партньор на държавите членки, на регионалните компетентни органи, на банковите институции. Всички ние работим заедно, за да може Европейския съюз да използва широкия набор от финансови инструменти, с които разполага. Сега относно предлаганите в законодателството подобрения, бих искал да кажа следното. Поради особената ни уникална роля като организация, съображение 142 изрично признава нашият експертен опит по отношение на прилагането на финансовите инструменти от страна на Европейския съюз. Приветстваме многобройните мерки за упростяване в законодателния текст, а именно хармонизирането на докладването и на а, отчитането на резултатите, без разбира се да се нарушава качеството. Идеята е да има хармонизация, да не се създава допълнително бюрократично бреме, и същевременно да има пълна отчетност на европейския бюджет. На следващо място ценим упростените задължения за оповестяване, най-вече за малките и средни предприятия, не за големите проекти, а за малките и средни предприятия. И на трето място приветстваме факта, че ако даден европейски финансов инструмент използва минимум дялове от европейски източник, то тогава се прилагат някои пропорционални. тогава правилата се прилагат пропорционално на съответния дял. Имаме единен набор от правила, предварителна оценка насърчаване на националните банки. Това са все мерки, които ще е, помогнат да се насърчат източниците на финансиране. Бих искал да благодаря за това, че решихте тази успешна инициатива да се прилага и за периода след 2016 година. Няколко неща бих искал да подчертая относно следното. Европейската инвестиционна банка играе важна роля и за това е важно да не се променят правилата по време на играта. Важно е да има последователност, поне за някои правила, поне до края на този бюджетен период. Това е гарантирано в новото предложение и ние го приветстваме. Относно EFSI, и удължения срок за отпускане на средства, бих искал да кажа следното. В този законодателен текст се прави предложение, което ще се прилага само след 2020 година. Това налага някои промени при изпълнението вероятно ще се стигне до забавяне на процедурата и нейното ускъпяване. Затова процедурата не се прилага сега, няма да се прилага в този момент, а след 2020 година. ЕИБ има някои резерви за необходимостта процедурата да се прилага сега и не само след 2020 година, но разбира се, това е разписано и в единия набор от правила, който приветстваме. Разумното управление на риска е изключително важен аспект. Задачите, свързани с банкирането, трябва да се осигуряват от банките, защото те разполагат с необходимия експертен опит, с необходимите умения, за да се справят, като същевременно изпълнят и целите. Ще спра до тук, за да мога да оставя на вас повече време за въпроси. Исках да кажа няколко уводни думи съвсем накратко. Благодаря ви. Thank you very much. The European Investment Fund is next, please. Европейския инвестиционен фонд е следващия. Заповядайте. As regard the, the European Investment Fund... Що се отнася до Европейския инвестиционен фонд, искам да се спра на възможността за съчетаване на ЕФСИ с ЕЗИФ. Новия член 38 и член 39а се приветства от Европейския инвестиционен фонд. Защо казваме това? Защото според нас с тези нови разпоредби възможността за съчетаване на ЕСИФ с ЕФСИ ще осигури допълнителност, както виждате ефектът на лоста ще бъде по-висок при участието на Езив, С това ще се осигури добавена стойност за кохезионната политика и така с по-малко средства ще осигурим добро изпълнение и повече финансиране за малките и средни предприятия. Следващия слайд Инициативата за малки и средни предприятия, която се реализира в много държави членки. Само два примера съм дал, но можем да споменем, да повторим това и за България, Румъния, и Финландия, както и Италия. Испания е голяма държава членка, Малта е малка държава членка. В Испания за периода 2014-2020 година са финансирали 35 000 МСП благодарение на тази инициатива. Защо споменаваме това? Защото става дума за комбинация на ресурси, 15 региона в Испания дават, своето, дават своето участие. И така, тази, това съчетание с е, ЕСИФ не може да не се приветства. Е, няма конкуренция между различните инструменти за финансиране, има взаимно допълване. Също така могат да се добавят и националните обществени банки заедно с ЕИБ. Още нещо, което приветстваме. Повтарям се, но това е добавена стойност и се осигурява допълнителност и взаимно допълване с, а, а, кохезионната политика. Благодаря. Преминаваме към БПЕ Франс. Госпожа Марвей от постоянното представителство на банката в Брюксел. Euh, Добър ден от представителството на БПИ в Брюксел. Смятам да започнем направо от шести слайд – като встъпление няколко думи за БИП Франс. Това е Банката за обществени инвестиции във Франция. Целта е да осигурява лесно, лесен достъп до финансиране за МСП. БПИ работи с регионална мрежа Мрежата е доста гъста и за това познаваме добре потребностите на пазара и местните потребности. От 15 на години работим в управление на европейски фондове на различни ниво. Структурните фондове 150 е, милиона бяха мобилизирани чрез, за периода 2007-2013 година. Под формата на финансови инструменти имаме опит е, и в е, изпълнението на централизираната програма. Що се отнася до преразглеждането на финансовия регламент. Няколко думи като предистория, за да представя нашите предложения. Използването на европейските фондове и на структурните фондове е свързано с редица предизвикателства. Структурните фондове, както знаем, изпитват трудности при реализация на място, има забавения, финансовите инструменти се, в, в, в изпълнението си среща трудности с, с намирането на частни инвеститори и ревизията на Омнибус, което означава преразглеждане на финансовия регламент и общите а, и общите разпоредби са много полезни. Няма да се спирам на всички положителни елементи, които са предмет на този проект. Ще се спра само на четири основни момента, които искаме да ви представим и които според нас имат ключови значения в преразглеждането. Те дават възможност да се, да, да се улесни използването а, на фондовете на първо място. Интеграция на възстановимите аванси по финансовия регламент. Тези възстановими аванси се мобилизират в редица държави членки в подкрепа на новаторски проекти, които е, започват. Е, тук става дума за разпределение на риска. В финансовия регламент е, това не фигурира. Не фигурира и в регламента за структурните фондове. Те имат всички характеристики на финансовите инструменти. Става дума за аванс, който се възстановява, аванс, който се предоставя на едно предприятие и се възстановява при успех на проекта при провал се възстановява основа на е твърда ставка. Дефиницията на възстановимите аванси не фигурира в финансовия регламент и поради това не можем да мобилизираме този инструмент в подкрепа на новаторски предприятия регламента за държавната помощ е, трябва да споменава конкретно тези възстановими аванси и предлагаме да се спомене изрично дефиницията в финансовия регламент – като се използва дефиницията в регламента за държавната помощ. Е, а също така и регламента за подпомагане на научно-развойна дейност. Второто предложение е за подсилване на правната сигурност на финансовите посредници. Факт е, че днес финансовите посредници, които управляват фондове, са изправени пред редица сложности, свързани с тълкуването на регламента. И тази правна несигурност е пречка пред ефективното използване на финансовите инструменти на място. Ето защо ние предлагаме да се даде възможност на финансовите посредници и на обществените инвестиционни банки, които имат обществен мандат за управление на европейски фондове, да направят оценка или хомологизация на процедурите и методите за управление на структурните фондове с тези на комисията. В, както с ЕИБ, комисията признава управлението на ЕЗИФ на структурните фондове Идеята е да се предвиди същата възможност за обществените банки за инвестиции. Третото предложение представи, Първите две предложения са свързани с финансовия регламент, следващите две са свързани с структурните фондове. Общите правилата за общите разпоредби. Тук става дума за упростяване на условията за оправдаване и за обосновка на структурните фондове. Факт е, че тези инструменти за финансово управление трябва да предвиждат възстановяване от бенефициента, в случая предприятията. Става дума за максимално упростяване на условията за оправдателни документи, т.е. тук трябва да има повече мерки ексанте и да се и последващият контрол да бъде намален до максимум. Ние сме формулирали едно изменение, което е в екрана. Целта е да се облегчи да се облегчат изискванията за оправдателни документи. Четвъртото предложение е свързано с член 38, който дава възможност за органите за управление да избират обществените инвестиционни банки. Много се радвам, че, този, че тази разпоредби, разпоредба е интегрирана в общите правила за разпоредбите. Списъкът с критерии е точен. Пред последната линия, е предложена от съвета, предвижда да се обосновава използването на структурните фондове да не обслужва цели свързани с конкуренцията. Това е опасно от правна гледна точка. Смятам, че косвените ползи трябва да се премахнат в интерес на правната сигурност. Не разбираме какво се разбира под косвени ползи и накрая член 38 дава възможност за избор на обществени инвестиционни банки. Трябва да има възможност за ретроактивност. Благодаря за много подробното ви изложение. Представителят на комисията. Schade. Dann, Жалко, че няма да се изкажем. Има ли колеги желаящи да се изкажат? Докладчици са колегата Ашвард и аз, господин Ашвард. Um, <coughs> Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на експертите за изложените идеи. Знам какви са техните виждания за подлежащите на връщане аванси. Трябва да се постигне критичен баланс, за да може да се приемат правилните разпоредби. Не бива да има бариери за навлизането. Системата трябва да е по-удобна за ползване, но едновременно с това трябва да има и добри управления и контрол. Ще се спра върху четири момента. Приветствам онова, което бе казано за връзката между EFSI и ESIF и разграничението между двата фонда. Редица колеги тук в парламента изразиха загриженост. Колегите разбират, че между тези два фонда може да бъде постигнато полезно взаимодействие, но едновременно с това са и силно притеснени, тъй като става дума за два напълно различни типа финансиране. Единият фонд, поради естеството си, би финансирал по-рискови операции в сравнение с другия. Не знаем доколко, ако се комбинират двата фонда, ще бъде ефикасно управлението им. Колегите от Комисията по регионално развитие изразиха загриженост във връзка с комбинираното финансиране, тъй като според тях този механизъм ще бъде в ущърп на безвъзмезното финансиране. Последните два момента, върху които ще се спра. Говорим немалко за бюджет, ориентиран към резултати. В момента тази тема широко се обсъжда тук в парламента, но според мен тук има противоречие по един а, въпрос, който е свързан с най-важните цели, които трябва да си поставим, а именно упростяването. Защо трябва да има упростяване? На първо място, естествено, за да се намали административната тежест, но, и това е още по-важно, за да се намали процентът на грешки по декларациите за достоверност. Тук може да се установи пряка връзка между законодателството и процента на грешки. Най-важният, според мен, въпрос е свързан с нашите избиратели, с банките, с местните органи, с сълскостопанските производители. Докладът, който ще изготвим, ще улесни ли животът на бенефициентите на финансиране? Или всъщност сме прекарали цялото това време за да изготвим един доста по-сложен, доста по-дълъг доклад, отколкото би трябвало и който би довел до по-малко упростяване. Благодаря на гостуващите експерти и с удоволствие ще се вслушвам в техните виждания и в бъдеще. Господин Келмел, благодаря, госпожо председател, и аз благодаря на гостуващите ни експерти. Извинявайте, че закъснях с 5 минути. Може би през тези 5 минути съм пропуснал червената нишка в техните изложения. Червената нишка, която най-накрая да ми изясни въпроса за това какво точно искаме да постигнем с FC и къде са пресечните точки с инфраструктурната програма. Как точно ще се постигне ефект на лоста? Кой ще изчисли лостовото число и ще подкрепи тези свои калкулации с примери? С цялото ми уважение към гостуващите ни експерти, към организациите, които представляват и които със сигурност са постигнали забележителни резултати, трябва да кажа, че вече съм слушал немалко подобни изложения, съдържащи прекрасни формулировки. Вече съм малко стар, за да се обучавам те първа по счетоводство. Но мисля, че би трябвало да си отговорим най-накрая на конкретния въпрос какво ще постигнем с ЕФСИ. До сега никой не ми е дал убедителен отговор на този въпрос. Никой не ме е убедил в това, че целите заложени в този фонд, като например допълващият му характер, наистина са били постигнати. Не бих ви се разсърдил толкова, ако ми кажете, че не сме ги постигнали. Трябва да сме честни, обаче поне да направим равносметка на постигнатото до тук. Не би трябвало постоянно да говорим за някакви абстракции, за това, че едно или друго на теория толкова добре биха, били, биха могли да бъдат обвързани едно с друго. Трябва наистина да знаем дали сме постигнали целите си или не. Господин Рюбих, благодаря. Много са важни днешните разисквания, според мен, тъй като Европейската економика се нуждае от подобно финансиране. Затова е важно при анализа на процента на грешки да се прави разлика между грешките свързани с измами, с съзнателни злоупотреби с средства и в кои които са довели до ликвидация и обявяване в несъстоятелност и кои грешки са свързани с формални пропуски. Когато става дума за използването на средства, винаги си задавам въпроса каква част от средствата се използва за правни консултации, както и за други консултации и за управленски разходи. Понякога консултантите и аудиторите получават заплащане на час така, разбира се, одитът продължава до безкрайност, тъй като за извършващия го експерт доброто заплащане на час определено е стимул. Едновременно с това малки и средни предприятия не получават необходимото финансиране. Трябва да сезират съдилища, за да го получат. Така и двете страни заплащат на юристи и в крайна сметка проектът не се реализира. За мен като член на комисията по бюджети, най-важното е бюджетът ориентиран към резултати. Винаги трябва действително да можем да докажем, че финансираните от нас проекти са били реализирани, както и че след изтичането на 10 години от приключването на проекта, крайният продукт по него продължава да се използва. Много от тези крайни продукти са се провалили поради бюрократични или законови пречки, или пък изобщо не се е стигнало до крайен продукт, тъй като е имало законови бариери. Трябва да знаем какви са разходите по процедурите за възлагане на обществени поръчки, по реализирането на проекта и по управлението и поддръжката на крайния продукт. Трябва да имаме такива данни, защото в противен случай се пилеят пари, високия процентът на грешки, няма конкретни резултати. Председателката, аз самата се включих в списъка на желащите да се изкажат. Имам няколко въпроса в качеството си на докладчик. Първо, приложното поле. Част от текста ще влезе в сила след 2020 година. Въпрос към комисията. Защо сега трябва да се приема законодателен акт при положение, че не знаем Какви програми ще са на дневен ред след 2020 година? Вторият ми въпрос е за финансовите регламенти. Те се споменават тук-таме в текста, например в глава 2 и в раздел 1. Кои финансови инструменти ще са валидни в рамките на настоящия многогодишен период? Заинтересованите страни постоянно настояват спрямо нас да окажем въздействие върху програмите, по които се работи в момента. Кои програми ще са по кои програми ще са валидни финансовите инструменти към момента и как изобщо смятате да реализирате толкова амбициозните си цели? Ако сега не можем да променим нищо, то ще трябва в процеса на реализиране на програмите да се променят правилата. Въпрос към госпожа Мервей от БПИ Франс. Хубаво име. Може ли да ни предоставите информация за подлежащите на възстановяване аванси? господин Мусо и след това представителите на банките. Представителят на Германската асоциация, за съжаление, не прие поканата ни. Извинявам се, първо председателят. Да, и аз бих искал да се присъединя към благодарностите към нашите гости, но нека не забравяме, че тук се опитваме да упростим процедурата дали може да ни направите някакви предложения за допълнително упростяване. Така, например, можем ли да го приложим в EFSI? Може ли да слеем различни фондове, за да упростим правилата? Вие казвате, че Европейския парламент може да поеме от част от отговорността, когато гласува регламентите, и аз в момента размишлявам върху тази възможност. Но ние, законодателите, понякога имаме тенденцията да увеличаваме сложните аспекти, защото смятаме, че това ще уреди един или друг въпрос. Но на практика изпълнението на а, нашите намерения не винаги дава необходимия резултат. Така че бих искал да чуя, а, може би, критики от вас спрямо правилата. Когато сме някаква спестовна каса, БПИ или банка, нашият експертен опит има значение и нашият глас може да бъде чут. Така че разбирате, в момента се опитваме да упростим процедурата и се нуждаем от а, вашата гледна точка, от вашите критики, тъй като вие а, сте тези, които боравите с европейските средства, желаете да достигнете до тях и като че ли се блъскате в някаква непоклатима стена. Може ли да ни кажете сега, ние опростяваме ли действително правилата или просто си се занимаваме нещо тук, е, ще приемем един текст, но той на практика допринася ли за опростяване на правилата? Има ли разминаване между намеренията и нещата на практика? Thank you very much. The, um... Благодаря ви. Както добре знаете, в многогодишната финансова рамка е необходимо новите инструменти, като бюджетните гаранции, ЕФСИ и предложението за фонд за устойчиво развитие. Всичко това са инструменти, които се предлагат от Европейската комисия под председателството на господин Юнкер. Те бяха предложени след като ЕФСИ вече бе създаден. По економически и политически причини парламента и съвета се съгласиха това да се направи. И сега всички останали органи се опитват да се нагодят към правилата. Предложението тук за финансовия регламент, за помнибус, който променя правилата за общи разпоредби, на практика се опитват да извлекат полука от положението и да действат на етапи, на два етапа. Първо, да се направят промени, които няма да нарушат изпълнението на програмите в рамките на тази многогодишна финансова рамка и както вече чухме, повечето от участниците приветстват тези промени. И на следващо място, вторият етап в рамките на следващата многогодишна финансова рамка, а да не забравяме, че следващия месец Европейската комисия ще приеме такава многогодишна финансова рамка. тъ, тогава ще се нуждаем от предвидима рамка за всички тези инструменти, нещо, което се предлага в раздел 10. Това е един двоетапен подход. И е, промени могат да се извършат сега, без това да доведе до промяна в изпълнението на проектите. Промени може да се направят и в следващата многогодишна финансова рамка, така се задават основите за една солидна рамка. Herr Kuhn, bitte. Thank you very much. Благодаря ви. Бих искал да отговоря на някои от зададените въпроси. Първо, благодаря за въпроса за действието на ЕФСИ. Попитахте защо няма по-практически примери. Имахме 10 минути за изказване. Опитахме се да се справим, но Омнибус е прекалено амбициозно предложение. Опитахме се да ви обясним как ще се постигне този ефект на лоста от ЕФСИ и дадохме някои примери. На следващия въпрос. Колко се разходва за консултантски и адвокатски услуги при транзакциите? Неизбежно, това е добър въпрос, опитваме се да сведем до минимум тези разходи и по тази причина повечето от правната помощ, която се предоставя по време на транзакциите, се извършва от нас, а не от външни изпълнители. Използваме нашият опит на економистите, на инженерите – като цената на финансовия инструмент в сравнение с крайния резултат, съотношението между двете неща е много ниско, ако се направи сравнение с бюджета, който е използван, за да може да се създаде подобен фонд. Мисля, че отговорих на двата основни въпроси, тъй като нямаме много време. Нека да чуем колегите от БПИ, за да отговорят на останалите Ние смятаме, че идеята на този преглед е да се хармонизират правилата за управление на финансовия регламент и на различните секторни програми на Европейския съюз. Опитваме се да хармонизираме правилата, те да бъдат единни, а по отношение на упростяването не смятаме, че се отива твърде далеч. в, дъл... в краткосрочен план се представят предложения, които ще отговорят на най-неотложните нужди. Гаранции за разходите, оправдаване на разходите, чрез мобилизиране на структурните фондове – това е първото ми предложение, а второто е за финансовите посредници. Те трябва да могат да хомологират своите процедури за контрол. Европейската комисия трябва да ги одобри, защото в противен случай те живеят в една постоянна несигурност и те не могат бързо да отпуснат въпросните средства. Това е в средносрочен план, а в по-дългосрочен план може да се направи по-обстоен преглед на финансовия регламент и на регламента за структурните фондове, за да може те да намалеят значително и да има някои правни да има правна яснота относно управлението на тези фондове. Тоест, нека да се смали законодателната рамка. Днес говорим за упростяване Председателят прекъсва. Ако позволите. Доколкото разбирам, БПИ има мандат от регионите, в някои случаи. Имате мандат да отпускате структурни фондове, така ли? Може ли да ми опишете как точно действате в този си мандат? Регионалните съвети във Франция са а, компетентните органи по управление. Те ни дават мандат за управлението на структурните фондове. Ние задействаме фондовете чрез определени от нас финансови инструменти и ние ги предлагаме на регионите. Това може да бъде един регионален гаранционен фонд, например, който отчасти се финансира от Фонда за регионално развитие, и отчасти се финансира от региона. Региона участва със свой дял. И в този случай гаранционния фонд също може да увеличи своя дял. БПИ гарантира на регионално равнище средствата отпуснати както и тези финансирани от регион. Председателят. Какви са изискванията на Европейската комисия в този случай? Какви са оправдателните документи, които трябва да предоставите, за да може да управлявате структурните регионални фондове? Съвсем накратко ще ви отговоря, след което колежката Селин, която е експерт в това отношение, ще ви отговори. Днес имаме проблем основно с тълкуването на текстовете. Трябва да изпълним всички изисквания в правилата за общи разпоредби, по отношение на предварителната процедура, по отношение на докладването, на управлението, на разплащането, на оправдаването на плащанията по фонда. Това е една поредица от задачи. И на всеки един етап от тази поредица ние трябва да имаме оправдателни документи за нашите действия. И всичко това зависи от начина по който се тълкува европейския регламент. Именно тук е проблема. Всички ние се сблъскваме с проблема с тълкуването на правилата. И това спъва нашата възможност за участие. Така, например, по отношение на проверките. Националните компетентни органи могат да решат, че даден проект е допустим, че отговаря на изискванията, но пък Друг инспектор от същия компетентен орган може да ни каже, че това не е така. Днес ние се борим за законодателен текст, който се характеризира с голяма яснота. Който да ни позволи да влезем в диалог с Европейската комисия или с а, отговорните лица на национално равнище, за да получим простичък отговор на нашите въпроси. Кой може да отговори на нашите въпроси? Никой. Юристите прилагат различни тълкувания. Никой не дава никакви гаранции. Европейската комисия пък не отговаря. Еми, оправяйте се. Всичко зависи от начина по който се тълкува текста и ние няма какво повече да направим. Затова имаме нужда от яснота. Яснота в регламента, може би това ще стане по време на следващата многогодишна финансова рамка, а в средносрочен план да ни се даде възможност нашите процедури за управление да бъдат одобрени предварително от комисията, така че комисията да ни каже добре, надежни са ви, добри са ви процедурите. Даваме ви гаранция, че в последствие няма да излезем с различно мнение. Така че ако можем малко на по-ранен етап да имаме някаква сигурност, председателят. Аз съм председател на комисията по бюджета – тази правна несигурност може би ви кара да пиете много антидепресанти. Какво да пия? Антидепресанти. No. От правните съвети ли? А, да, от, за, да деп, депресанти, антидепресанти от правните съвети, да, разбрах Oui, bonjour, Céline Nguyen, je travaille également à BPI, je travaille euh, euh sur... Euh... И аз работя в БПИ по ФЕДЕР. Предложенията са оперативни. Е, ограниченията за предприятията са несигурността и дисбаланса между одита и разходите за финансиране на проекта. Ние смятаме, че трябва да има ясно трябва точно да се дефинират границите на е, одита, за да има по-малко средства за е, одит и повече средства за финансирания проект. Господин Целер, благодаря, госпожо председател. Всичко това, което чух до тук. А, допускам, че събеседниците ни от БП и Франс са експерти по темата. Ме навежда на мисълта, че в настоящия многогодишен период ще се провалим напълно при изпълнението на структурните фондове. Рискуваме да се провалим изцяло. При положение, че на ниво експерти има такива проблеми, то мога да разбера какво е положението пък в държави членки, които не разполагат с голям експертен опит, нито пък имат много, толкова добри системи за управление. Затова трябва да използваме новата нормативна уредба, за да се установи една разумна процедура, така че целите залегнали в структурните фондове, а именно растеж и заетост в тези региони, които се нуждаят от това, опазване на конкурентоспособността пък на други, да бъдат постигнати двете възможности за инвестиции, а именно обвързването на структурните фондове с ЕФСИ, според мен в момента е цел, която надали ще можем да постигнем. Похвални са намеренията ни, но толкова са различни двата инструмента за финансиране, че не мога да си представя как бихме могли да ги съчетаем и да наберем човешки ресурси, които да са в състояние да направят това, да разполагат с необходимите експертни познания. Председателката, само за една минута, преди да дам думата на съдокладчика господин Ашвард, Нека и аз кажа няколко думи. Пътят към Ада е послан с добри намерения. Мисля, че трябва да си отделим малко повече време, да направим наистина подробен анализ, да добием обща представа за нещата, да видим от какво има смисъл и от какво не. Благодаря ви, колегата Ашвар. Така или иначе говорите английски. Давам ви думата за заключителни думи. Благодаря на гостите за изложенията. Може би в резултат на разискванията въпросите ми са повече от отговорите. Очевидно в финансовия регламент предстои много работа. Не знам дали имаме достатъчно време за това, но съм много благодарен за становище на експертите и след като на експертите, след като експертите изпитват трудности с тези правила, Очевидно изпълнението в държавите членки не е съвършено. Упростяването трябва да бъде водещата нишка и аз се питам дали ще успеем да постигнем това, което сме си поставили като за цял. Благодаря и на преводачите за това, че останаха няколко минути повече. Закривам заседанието.